Good afternoon, colleagues. We will start our meeting. Колеги, нека започнем заседанието. Добър ден. Първата точка от дневния ред е приемане на същия. Искам да ви информирам, че десетата точка, приемането на календара за работата ни през 18-та година, се отлага за 6 ноември тази година. Ако няма други промени, може да сметнем дневния ред за одобрен и прият. Следващата точка е втора точка съобщения на председателя. Заседание на координаторите от 4 септември. На това заседание бе решено докладът за жените като агенти на промяна в Южното партньорство на социалистите и демократите. След това прилагането на директивата за правата на жертвите, жените като агенти на промяна в държавите партньорки е друго едно заглавие. След това заглавие за междуна... извинете, наименование на Деня на жените за Деня на жените 2018 година ще проведем три семинара Жените и медиите, овластяване на жените и медиите посредством цифрово а, развитие и след това координаторите решиха да се организират следните мисии през 2018 година. Унгария – февруари, Швеция – май, Румъния – май. След това да се поиска изследване за жените като агенти на промяната в държавите от Южното партньорство. След това заседание на делегацията ни за отношенията с Израел – трябва да информирам членовете, че имаше обмен на информация за равенството на половете с Израелския парламент. Това бе организирано с делегацията за отношения с Израел. Това ще се проведе на 27 ноември понеделник от 5 до 6 половина всички ще бъдат поканени да участват посредством мейл. Последното ми съобщение искам да ви информирам, че на заседанието има камера по искане на една от колегите. И застанието ще бъде заснето. Следващата точка е трета точка – одобряване или приемане на протоколите от 26 юни 2017 година. Ако няма бележки, може да се сметнат за прияти тези протоколи. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Съвместен семинар за дейността на външната служба в промяна на живота на момичетата и жените. Искам да ви приветствам на този семинар, организиран заедно с политическата ни дирекция по конституционни въпроси и политическия отдел на DG Expo за нашата комисия и комисията ДВ за промяна в живота на жените и момичетата посредством външна политика. Тук е и господин Фонга, който е първи заместник председател на ДВ, той прие е, да замести госпожа Макеван, който е председател на ДВ и е съдокладчик по темата. Колегите също продължават след това с заседание. С аз ще трябва да стигна до своята зала, когато приключим. Ще дам думата сега на господин Понга, също за няколко встъпителни думи. Oui, merci, madame la présidente. Je voudrais en notre nom euh, Добър ден. Искам от наше име да ви помоля да приветстваме е, посетители група, която е поканена на днешното заседание, е, група, която идва от Бали. Значи от е, наше име на Комисията по въпросите на развитието и от името на Комисията по въпросите на жените ви пожелавам добре дошли, уважаеми приятели. Thank you. Този семинар се организира като част от подготовката за съвместен доклад на двете комисии за прилагането на съвместния документ на комисията за преобръщане живота на жените и момичетата посредством външна дейност. Имаше такъв документ, публикуван на 21-25 септември 2015 година. The... Са докладчиците са госпожа Шуица и госпожа, госпожа Макеван. And I am very glad that we can welcome in the workshop experts uh, who accepted the invitation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 Заповядайте, имате 5 минути за изказване. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде предизвикателство за преводачите, не толкова за мен, защото имам хиляди неща, които искам да кажа и може би ще говоря бързо. Ако има проблем с превода, моля, дайте ми знак. За мен е удоволствие, че съм тук и ще направя представенето с колегата до мен. Това е съвместен документ между вашата комисия и комисията по развитие. Няколко думи в началото. Важно е да се подчертае, че държавите членки и Съюза са лидери в насърчаване на овластяването на жените и момичетата и равенството между половете. Това е записано и в този документ по прилагане и изпълнение. Това е очевидно, но е добре от време на време да си припомняме колко е важна тази тема. Този доклад се изготвя за първа година след приемането на плана, който е 5 годишен. Е задължителен за всички делегации на Съюза Получихме 108 отговора от делегации. 80% от територията на света са покрити по този начин, така че сме удовлетворени. 134 държави са включени в този доклад, тъй като някои от делегациите покриват повече от една държава. 26 делегации не са отговорили причини за това, като например, че държавата, която е тяхна тема, в момента се намира в пълен хаос, като например Сирия, или пък делегации, които са делегации към международни организации, като например ОИСР, и тогава няма смисъл да се отговаря. Четири приоритета има в този а, доклад, съвсем набързо ще ги спомена и ще говоря за напредъка, направен през 2016 година, настоящия доклад. Целта е да се включи темата пол във всички споразумения за сътрудничество за развитие до 85%. Това е предизвикателство, тъй като във всички програми имаме измерение социопол. Резултата за 2016 година е, че сме на ниво 58%, т.е. близо 60% от новите ни действия включват пола по някакъв начин. Тук следваме маркерите на номенклатурата DAC, което се използва за анализ и отчетност. Що се отнася до бюджета? 9,3 милиарда евро за са теми свързани с, с, по, с средствата заделени за теми свързано с, свързани с пола. След това, що се отнася до минималните стандарти, изисквахме от делегациите да извършват определени действия. Пет от тях са изключително важни. Например, да се мотивират дейности, в които не е включено измерението социопол или пол, т.е. трябва да има ясна мотивировка защо не е включено, да се направи анализ, след това да се направи анализ на пола за държавата, за която отговаря съответната делегация. 46 такива бяха направени или актуализирани тази година след това да се използват сегрегирани данни по пол в отчетността, така че да знаем как се засягат и двата пола, тъй като ако това а, не е известно като данни, то тогава няма да е ясно как да се действа и да се предприемат коригиращи действия. Експерти по знания, свързани с пола, се извършват посредством подкрепа или други дейности, там където няма компетентности. След това от тези 108 доклада 11 делегации вече отговарят на 5 стандарта след това имаме 32 с 4, 39 с 3. Това е записано в доклада, няма да ви го изчитам сега, но виждате, че са покрити всички. Има 7 делегации, които не отговарят на нито един от петте стандарта, което не е добре, но 7 всъщност е доста ограничен брой. Плана за действие. Мисля, че вече говорих 5 минути три тематични приоритета. Първия е институционална промяна и културна промяна. И трите приоритета бяха избрани. Голямата част от делегациите избраха психологическата и физическа цялост. Тоест, това включва насилието срещу жените и мисля, че там е най-големия интерес – след това економическо властяване и на трето място политическо участие и видимост. Ако погледнем напред, трябва да кажем, че имаме нужда да използваме този доклад само като инструмент. Чудесно, значи ще говоря още 5 минути. Благодаря ви, че ми казахте, че имаме достатъчно време трябва да се използва този инструмент за насърчаване на политическия диалог. Колегата ще каже повече по този въпрос, но това трябва да се използва много по-активно. Това е една от посоките, в която искаме да вървим. След това нужно е да се насърчава използването на тази, този доклад и на тази тема не само а, на ниво институции, а на все по-високо ниво, като например ръководители на делегации, ръководителя, който отговаря за развитието в съответната делегация. Нашия директор и комисар са много ангажирани с тази тема Много е важно всички обаче да бъдат такива и трябва да положат повече усилия. След това всички отговарят за това, не само гишето, което отговаря или комисаря, който отговаря. Това са необходими елементи, но не са единствени такива. Цялата структура всъщност трябва да взема предвид измерението пол, за да се стигне до резултати. Ще говоря малко по-бавно. Всъщност не, направо ще спра и ще дам думата на колежката. Thank you very much. Yes, please. Uh, now Ambassador Mara please. Thank you. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Жан Луи за встъпителните думи. Така той залага работата ни от тук на сетне. Този план за действие в сферата на пола действа добре, за да имаме един добър инструмент за работа напред и да трансформираме живота на жените и момичетата посредством външната дейност на Съюза, както и посредством по-добро калибриране на действията, за да бъдат овластени жените и да има равенство на половете. Този доклад е една отлична смес, която дава най-добрите практики, положителни постижения, както и показва в каква посока трябва да се работи. Несъмнено мобилизирахме своите действия за всички 140 европейски делегации по света, както и всички мисии, свързани с сигурност и отбрана. Има взаимосвързани въпроси между конфликт, насилие, равенство на половете, но за да трансформираме е, живота на момичетата и жените, трябва да гарантираме и мир и сигурност, за да може да бъдат овластени момичетата и жените. Първо те трябва да се чувстват в безопасност, да усещат сигурност в живота си. Това е важно послание, което Съюза заедно с ООН изпраща и това бе направено отново от скоро при стартирането на една нова обща инициатива, наречена Spotlight, която стартира преди три дни. Генералният секретар Готиереш, както и секретаря Готиереш, Могерини, комисар Мимица от страна на Европейския съюз, за да се елимини... предотвратява и изкоренява насилието срещу жените. Програмата за действие е, в сферата на пола отразява основните ни приоритети и програмата 2030 година да не бъде изоставен никой, както и да има цел, свързана с целите за устойчиво развитие, както и развитие на оста, сигурност и безопасност с фокус жените. Две сфери, които са много важни. Едната е свързана с конфликти, насилие, неравенство, в... що се отнася до властяването на гражданското общество и женските организации, все по-намаляващото гражданско общество в определени държави. Това е приоритет за нас, тъй като не искаме да защитим това гражданско общество, както и информация от хората, за да може да сме сигурни, че политиките и дейностите ни отговарят на действителността. Не на последно място, ангажимента ни към правозащитниците навсякъде, за да можем да докажем, че за нас програмата до 2030 година трябва да бъде изпълнена в рамките на сроковете. Ще речитаме на подкрепата и на Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, госпожо посланник Маринаки. Сега. It's okay for you to sit here. No, it's okay to sit цена и на <laughs> okay. Чувствате се удобно, като седите там. Така ли? Давам думата. Давам думата на господин Ларс Янгер Педерсен от Дания. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за поканата да дойда и да се изкажа по тези въпроси ще е, говоря за равенството между двата пола и овластяването на жените, в частност в Африка и е, във връзка с промяната на културата на институциите там. Много са смели, много са амбициозни инициативите на комисията. Това не е характерно е, толкова често в инициативите, свързани с международното развитие. Най-напред бих желала да очертая контекста. Глобалните норми за равенството между половете се променят с времето. Те не са константа и а, често се нарушават. Така че някои хора много се притесняват а, от това. Виждате тук, а, темата бе много важна през 90-те години и след това позагуби значението си сега отново има насочване на вниманието към овластяването на жените. Също така съдържанието на понятието, на концепциите е, се променя. Е, вече е, Световната банка, например, тълкува овластяването на жените в контекста на економическата политика. Това е твърде различно от смисъла, който се влагаше в тази концепция овластяване на жените по времето на платформата от Пекин. Значи контекстът непрекъснато се променя, концепциите по съдържание се променят. Това е много важно за нашия анализ. На следващо място ще кажа, че аз участвам в изследвания за това как глобалните норми за равенството между половете се отразяват върху работата на различни световни организации. Оксфам, Световната банка, Фундацията Бил Гейтс. Е, Всъщност работата на тези агенции, на тези хуманитарни организации оказва много силно влияние на свой ред върху властяването на жените. Може да се говори за промяна в културата на институциите, но за да извършите анализ по този въпрос трябва да имате предвид и ставащото в Европейския съюз. Дори нези хуманитарни организации, които са твърдо решени да отстояват правата на жените, е, са изправени пред сериозни предизвикателства. Националната политика, различни напрежения вътре в организацията, различни други приоритети могат да изкарат от руслото работата по въпросите, свързани с равенството между жените и мъжете. Има, разбира се, трудности не само на ниво международни хуманитарни организации, но и на ниво отделни страни. В отделните страни хуманитарните организации, които работят за областяването на жените, е, са изправени пред множество на брой е, променящи се приоритети, имат малко персонал, ограничен капацитет, е, понякога при сравнително централизирана система в една страна е трудно за служителите на тези агенции и организации да се възползват пълноценно от всички възможности и това не допринася за областяването на жените. Е, често пъти е, равенството между мъжете и жените се отчита съвсем формално, а не се работи за него истински с ангажимент. Вече преминавайки е, към а, африканските страни и трябва да уточня най-напред, че не може да се обобщава по този начин. Но все пак някои общи тенденции могат да бъдат изведени е, трябва да има ангажираност от страна на правителствата. Повечето страни в Африка са разработили подходяща политика за областяването на жените. Е, говоря за централните политически приоритети на президентите и министър-председателите. Е,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 it is possible to move the agenda forward. And that's very important. Ако президентите и министър-председателите са поставили равенството на двата пола на челно място в своята програма, тогава обикновено се регистрира много голям напредък. Е, също така на някои места има проблеми с стабилността, с е, така нестаб... нестабилност и крехкост на политическото положение. Е, други държави се възстановяват след конфликти. Там трябва да се работи много внимателно положително и обикновено напредъкът е бавен. Е, често пъти в африканските държави е, голямо значение и те жест имат религиозните и обичайните е, форми на управление. На някои места те са прогресивни, на други места обаче се превръщат в препани камък и това трябва задължително да се отчита. Е, разбира се, отношенията между половете са отношения на власт и надмощие и те съставляват е, много централна част от културите на различни места. Е, тези култури се променят бавно. Всъщност това е така не само в Африка, но и в Европа. Какви са препоръките, които бих отправил. На първо място да се внесе ред в приоритетите, да се определят същинските, истинските приоритети. Често пъти приоритетите се определят от, приоритети, от политиците. Но политиците не умеят да внасят ред между различните приоритети. Всички те заемат едно и също място от гледна точка на важност и това много затруднява хората, които работят по места. Значи необходимо е устойчиво да се полагат усилия. Ако държавните служители не са сигурни какви точно са истинските приоритети на политиците, работата става много трудна. Затова първата ми препоръка е към политиците. Е, да се каже колко важно е равенството между мъжете и жените в сравнение с останалите приоритети, които те са формулирали. От тук трябва да се започне. Разбира се, трябва да се признаят и политическите ограничения, които съществуват на различни места, най-вече в развиващите се страни. Е, също така, е необходимо да се мисли е, за промяната на институционната култура. Това е дългосрочен въпрос. Необходимо е да има рационални цели, които да бъдат преследвани постъпателно. И именно така се постига промяната в институциите. Трябва да бъдем и реалистични. Не бива да си мислим, че в миналото всичко е било лошо, а в бъдеще всичко ще бъде хубаво. Подобен постулат не помага, когато се работи на полето на международното сътрудничество. На четвърто място бих казала, че трябва да се извършва максимално делегиране на правомощия и задачи на местните структури на международните организации, като това създава предпоставки за прагматично управление на помощите. Не трябва да се чака няколко месеца одобрение от централата преди да направите нещо съвсем елементарно. Е, най-сетне е, смятам, че трябва специално в Африка да се прави разлика между различни категории африкански държави. Някои правителства са много силно ангажирани с проблематиката на жените и тяхното овластяване. Е, тогава политическия диалог и подпомагането на бюджета, финансовото подпомагане са полезни инструменти. Има обаче и правителства на държави, които не са ангажирани с тази тема. И е, тогава е, трябва да се предприемат е, целенасочени действия, ориентирани предимно към гражданското общество. Когато ситуацията в една държава е нестабилна, може би също е, е редно да се изберат определени цели, които да се преследват чрез гражданското общество, но по принцип там се работи трудно. Им такъв феномен в ситуации, когато една страна излиза от конфликти, се възстановява, там да действат противоречащи си много дълбоко вкоренени в тази страна интереси. И също е редно да се определят задачи, които да се постигат, да се изпълняват постепенно. Благодаря много, доктор Педерсен, за вашето изказване. Сега искам да дам думата на госпожа Нермина Капетанович, която е лекар и е народен представител от Босна и Херцеговина. Имате думата. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа уважаеми участници. Голямо удоволствие за мен е да съм тук в Европейския парламент с вас, за да водя разговор по тази важна тема. Като се има предвид, че приоритетите и ключовите действия за периода 2016-2019 година от така наречения стратегически ангажимент на Европейската комисия са свързани е, с е, е, потвърждаване на областяването на жените, ще ви припомня пете основни области на работа. Първо, пазар на труда и економическа независимост на жените и момичетата. Второ, утвърждаване на равенството на мъжете и жените при вземането на решение. Трето, борба с насилието срещу жените и подпомагане на неговите жертви. Четвърто, преодоляване на разликата в заплащането и пето, утвърждаване на равенството между поле, половете в целия свят. Говорейки за Западните Балкани, като човек от Босна и Херцеговина, трябва да ви кажа, че е, по принцип има разпоредби, обаче тяхното изпълнение продължава да бъде неефикасно. Оценките а, на присъствието на темата за равенството в а, половете са рядкост а, в различните направления на политиката. Жените все още не са достатъчно представени в политическия и обществен живот в Босна и Херцеговина все още няма постоянни органи, за, които да следят за равенството на жените и мъжете. Босна и Херцеговина, знаете, е федеративна, много сложна структура и много трудно се възприема аки комюнотер правото на Европейския съюз. Има законодателство за превенция и защита от насилие срещу жените, в частност битово насилие но тяхното изпълнение остава незадоволително има все по-растящи опасения, че растат случаите на изнасилване на момичета и дори деца, включително в семейството, растат случаите на педофилия. Няма органи и структури, които да следят за изпълнението на законите. Хармонизирана е, система е, за наблюдение и събиране на данни е, за случаите на насилие срещу жени и деца все още липсва. Е, все още не са хармонизирани законодателствата на различните федерални структури. Пак казвам, е, изключително сложно е конституционното устройство и оттам институционното устройство на Босна и Херцеговина. Няма специализация за правата на жените в е, отделните институции, включително и това го казвам със съжаление в полицията. Много ограничени е, са възможностите за правна помощ и съдебно представителство. Е, общо е, системата за подпомагане на жертвите на насилие трябва да бъде значително усъвършенствана. Защитените домове е, са с много скъдно финансиране в нарушение на действащото законодателство и в резултат на това някои дори бяха затворени. Е, с голямо съжаление казвам, че експлуатацията на млади момичета и дори на деца в Западните Балкани все още съществува. Е, това въобще е проблем в Юго-Источна Европа. Отдавна съществуват специфични проблеми при хората с увреждания, включително в обществения живот, в правителството. Структурите са недостатъчни за гарантиране на техните права, въпреки че съществува служба за заетост на лицата с увреждания и въпреки че работодателите получават от федералното правителство помощ, за да наемат на работа такива лица. Правителството на Федерацията Босна и Херцеговина е създало специална програма за заетост 40 плюс за наемане на работа на жени на средна възраст. Е, защото е, тези жени е, би трябвало по-широко да присъстват на пазар на труда. Особено внимание се обръща на младите хора и на младите момичета при първото наймане на работа, но все още много остава да се направи. Трябва да се разшири общественото осъзнаване на проблема, обществените познания за него. Стремежът ни е да постигнем възможно най-високо ниво на защита на правата на човека, пълно зачитане на тези права и премахване на всички форми на дискриминация, основана на пола, както и на насилието, свързано с пола. Босна и Херцеговина бе една от първите страни ратифицирали Истанбулската конвенция и целите за устойчиво развитие, особено цели 3 до 5, са наша първостепенна грижа. Заедно ние сме по-силни в преследването на единната си цел – защита на правата на човека. Сърдечно благодаря за вашето внимание. Благодаря ви, госпожо Капетанович, за вашето изказване. Сега бих желала да дам думата на госпожа Ирене Фелин, която е независим експерт от Института за международни въпроси в Италия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте на толкова важния семинар днес. Първо трябва да се представя. Казвам се Ирене Фелин. Аз отговарям за въпросите на сигурността и жените в Института по международни въпроси в Италия. Избрала съм конкретна тема която може би ви изглежда доста обхватна, но тъй като се водя от моите експертни знания и опита си, реших да говоря за политическите и граждански права, за това как да има по-активно участие на момичетата и жените. Като се има предвид моята специализация, може би трябва да обясня в какво се състои работата ми. Принципно аз трябва да приложа на практика резолюциите на ООН и това, което е решено от ВКПБ ООН. Необходимо е да се направят някои промени, защото имаме нови предизвикателства за сигурността. И ясно е, е, че отговорностите на жените също са различни при новите конфликти. През 2000-та година беше приета тази знакова резолюция след множество настоявания на женските организации. Става дума за това, че, че жените също трябва да са в центъра на стратегията за сигурност – до тогава се смяташе, че жените са доста отдалечени от тези въпроси, но сега виждаме, че има корена промяна в подхода на ОНЕ и съвета за сигурност на ОНЕ. Именно за това аз искам да говоря за изпълнението на тази резолюция на африканския континент. Когато говорим за проблеми с сигурността, винаги и се натъкваме на тази дихотомия между участие и закрила. Това беше споменато и от посланника беше разгледано и на заседанието на Генералната асамблея мината седмица в Нью Йорк. Не може да се говори само за едната или другата страна на тази дихотомия. Не може да се каже кое е по-важното. Жените трябва активно да участват социално и политически но това значи, че те трябва да се радват и на закрила в своя личен живот. Принципът на участие е основният принцип и на резолюцията на ОНЕ 1325. Става дума за участие и закрила, особено по време на конфликт. Мината година също така настъпи известна промяна. Мисля, че вече има баланс за това как да се подхожда национално и в международен план. Мината седмица бях в Нью Йорк, присъствах на няколко прояви. Ставаше дума за това как жените да се включват в превенцията на конфликти, миротворчеството и медиацията – все повече се говори за жените като медиатори. Това също е един от важните аспекти. Четирите цели вече бяха изброени. Имаме и основния план за действие при пола и съответно четирите стълба по него – може да видите каква е основната тенденция. Установяваме, че принципно има добро изпълнение. Но същевременно трябва да отбележа, че в тази конкретна област остава още много работа. На политическо ниво е направено много. 2015 година, например, е назначен основен съветник по въпросите на пола и сигурността. Той присъства тук. Освен това се състави една неофициална група, която редовно да заседава по въпросите на жените и сигурността но при възлагането на проекти е, виждаме, че все още изпълнението не е достатъчно добро. Например, важно е жените да имат равни права, да участват в политиката на всички нива от 111 делегации отчетоха, че това е постигнато. Но когато разгледаме конкретни области, например тази под Сахара, виждаме проблеми с резолюция 1325. В Етиопия има положителни примери. Там има проект за равенство на половете и участието на жените – е, в Нигерия също имаме добър пример с един многогодишен проект, който се финансира от ЕС и се изпълнява заедно с УНИЦЕФ. Той разглежда именно ролята на жените и преразглеждането на плана за действие по резолюция 1325, както и помощта за изпълнението в три различни региона – аз бих предложил да се види как тези проекти могат да се изпълнят и в други страни със съответните изменения. Научените уроци и препоръките За много от тях вече стана дума, наистина има структурни несъответствия. Много е важно да се работи хоризонтално на всички нива и на ниво делегация. Ние трябва да водим чрез даване на пример. Много често, особено в контекста на операции, изпълнявани от цивилни и военни съвместно, е важно жените да участват активно и да има устойчиви резултати – Разбира се, като разглеждаме въпроса за равенството, това е един под въпрос. Не всички жени са свикнали, например, да работят с военните. Затова ние можем да препоръчаме да се изграждат повече умения в това отношение. Важно е и в щабовете също да има не само Една жена е експерта, принципно тази тематика да бъде включена. Освен това, делегацията прави добър анализ и на равенството на половете. Само няколко от делегациите докладваха големи проблеми със сигурността. Финансирането. Тук мисля, че е важно да се работи и с мъжете и момчетата, защото ние наистина говорим за повече права за жените, но обществото е изградено и от мъже и от жени. Няма как да дадем преднина на жените, ако не работим всички заедно. Това е нещо много важно и още нещо, което се споменава в доклада участието на медиите и начина на отразяване на конфликтни зони от медиите. Тук има препоръки. Както колегът, колегата Ларс каза, Що се отнася до Африка, ние не можем да говорим изобщо. Става дума за конкретни проекти, конкретни ситуации. а Европейският парламент би било добре да приеме резолюция за тези страни. Също така да се говори за медиацията и в сътрудничеството и в други контексти, като европейски, географски и така нататък. Бихме препоръчали и един по-задълбочен анализ на изпълнението на резолюция 1325 в различните страни. Добре е и самите делегации да бъдат добре балансирани от гледна точка на пола. И винаги при дебатите да се включва и тази резолюция 1325. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо Фелин. И сега ще дам думата на госпожа Нора Ябер която е изследовател от Кингс Колидж в Лондон, Обединено кралство. Благодаря. Искам да поговоря за това как се изпълнява плана за действие е, на Арабския полуостров и по-конкретно в СЗПС, съвета за сътрудничество в Персийския залив. Наистина не могат да се правят общи заключения и трябва да се има предвид, но принципно, когато говорим за плана за действие за половете, основното тук е културната специфика, тъй като този регион е много специфичен именно в религиозно и културно отношение, е необходимо при прилагането на плана да се подходи по специфичен начин. Да имаме приспособяване на плана към естеството на региона. Това със сигурност означава да се съобразим с мисюлманството като религия, Това е, е важно не само на правителствено ниво, тъй като виждаме, че за голяма част от населението мисюманската религия е важен елемент от идентичността. Ако ние се приспособим, то тогава и планът е, по-лесно би се изпълнил. Има някои инициативи, които водят до едно по-прогресивно тълкуване на исляма. Има най-различни разработки на ислямски феминистки, които са учени и които разглеждат този въпрос. Тук можем да разчитаме на насърчаване чрез образованието и най-вече социалните медии, защото те трудно могат да бъдат подложени на цензура, като голям процент от населението активно участва в социалните медии. Планът за действие трябва да се разглежда и в рамките на международните инициативи за равенство на половете. Принципно на арабския полуостров страните са и страни по хартата за правата на човека, има законодателство за равенство на половете, така че този план не е нещо изцяло ново, по-скоро трябва да се прави връзка с други международни инструменти, по които страните са се подписали. Трябва да се говори повече за самия план, защото аз самата съм от този регион, но не мисля, че хората са чували за него. Необходимо е да има информираност, което може да се постигне, ако се работи чрез местните граждански организации. В тези региони има и репресивни правителства – така че гражданското общество не винаги се организира по същия начин. По-скоро в някои страни хората работят индивидуално и това също трябва да се има предвид. Ние трябва да знаем как да стигнем до хората, които са важни и които може би работят по-скоро сами. Това са предполагам учени, изследователи, журналисти. Трябва да се работи по-подбирателно и по-деликатно, а не просто да се излезе на улицата. Освен това, трябва да мислим как да включим тази тема в образованието, защото това е част от по-широкия проект за промяна на културните норми, които са толкова здраво вкоренени в региона. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Нора Ябер. И сега давам думата на членовете. Господин Герике. Um, благодаря. Аз работя в страните от АКТБ. Освен това имаме 46 страни, които са членки от Африка. Може би ще премина на немски, казва оратора, защото се чувствам по-комфортно на немски. И тъй, когато говорим за нашите проекти и знаем, че те са свързани е, с определени условия и равенството на половете е едно от тези условия. Проблемът обаче е там, че ние говорим за равенство на половете, права за жените. Какво означава всичко това? След това говорим за някои аспекти, специфични за пола, говорим за несъответствие. Какво означава това? Хората, които работят по проектите в Африка, са изпълнени вече с недоверие. Те не приемат всичко, което казваме, като чиста монета. Затова искам да ви попитам, какво разбирате вие под понятието джендър или социален пол, което се използва много объркващо дори в собствената ни комисия – Според мен е важно и хората, които не работят в парламента, да, рабира, да разбират за какво говорим. Благодаря, господин Герике. Ще се обърна към нашите експерти. Кой желае да отговори на господин Герике? Yes, Yeah, mentioned... Благодаря. Аз точно за това казах, че трябва да включим и мъжете и момчетата, защото когато говорим за пола, а, ние не сме експерти, разбира се, но полът не означава само жени. Социалния пол това е ролята отредена на мъжете и жените от обществото. Ние, разбира се, се опитваме да опростяваме и затова ще говорим само за мъже и жени, без да включваме непременно и ЛГБТИ, това е друг аспект, но е важно да се отчита, че хората имат различни роли в обществото, но те трябва да имат еднакви шансове и отговорности. Според мен Именно заради социалните си роли жените страдат повече в ситуация на конфликт. Именно за това ние искаме да предоставим шанс за промяна на модела. Не говорим за равенство, говорим за равни възможности, които отчитат и нашите различия. Но това трудно се обяснява – много често хората не знаят достатъчно за темата и смятат, че когато казваме пол, това означава непременно жени. Аз съм говорила с миротворци от различни страни. Виждам, че е, в началото има известна неохота. но мисля, че всички ние говорим за равенство на половете не защото искаме да изгладим различията, а защото смятаме, че мъжете, момчетата, жените, момичетата могат да допринесат по-пълноценно за обществото. И това е важно и за хората, които работят в нашите делегации. Там също трябва да има такъв баланс на половете, за да изпратим вярното послание. Благодаря ви и сега Искам да добавя нещо. Когато говорим за правата, това е нещо положително. Благодаря ви, забравих да ви благодаря за извършената от вас работа, защото когато работите в Африка, в други части на света, изключително важно е да се има предвид спецификата. Ако вляза в Фейсбук, ще има 60-70 вида пол, посочени в различните профили. Мисля, че в Африка това не се възприема и трудно може да се обясни. Трябва да кажем, че говорим за равенство между мъжете и жените и ако го кажем така, това ще упроти нещата. Това е моето предложение. Оттам насет не съм съгласен с цялата ви дейност. Отлична работа. Uh, Ще дам думата на доктор Петерсен. Заповядайте. Благодаря. Е, разбирам вашия апел за яснота, що се отнася до половете, но това не е възможно. Няма как да има пълна яснота направих едно проучване на датската стратегия за равенството между половете. Има поне три определения за разбирането на равенството между половете. Те зависят и от контекста и се променят спрямо него. Не може точно да се определи веднъж за винаги. Трябва да се отговаря на контекста. Така разбрах и вас, Нора, в това, което казахте. Тази програма трябва да бъде адаптирана към контекста, в който работим, но не бива да забравяме, че работим срещу дискриминацията и маргинализацията на хората. Ако ми позволите да кажа още нещо, Датската стратегия говори за равни възможности за мъжете и жените. През цялото време повтаря това. Отвън има една брошура, която рекламира Симон Вейл. Има и нейн цитат, в който тя казва, че не иска да й бъде наложен мъжкия модел или да бъде напъхана в мъжката штампа. Не става дума винаги за едни и същи възможности. Трябва да се вземат предвид различията и да се направи достатъчно място, че те да бъдат проявени. Не може веднъж за винаги да дадем определение на равенството на половете навсякъде. Now, Госпожа Хюсменова. Euh, Благодаря, госпожо председател. Мой въпрос е към Нора. Скъпа Нора, какво очаквате вие след това изслушване в Европейския парламент? Какво мислите? Европейския парламент и европейските институции могат ли да бъдат полезни? Могат ли да помогнат? Знаем, че жените в мисиоманския свят, в арабския свят са още по-активни. И ако те са активни, това наистина ще доведе до равенство. Какво очаквате от това изслушване? Um, okay, so I, I Своите изследвания фокусирам най-вече върху Саудитска Арабия. Няма голям напредък, установих. Песимистично гледам на този въпрос, а то е защото не смятам, че хората са запознати с тези цели и с правата си. Нужно е разпространение на информацията и то по начин, който да е разбираем и приемлив на места, по места. Тоест езика трябва да се адаптира, трябва да се адаптира текста към културата, защото не можем от тук да дойдем да кажем на хората какво да правят. Можем да кажем какво бихме искали да видим, да попитаме какво мислят те по въпроса. Повечето жени в Саудитска Арабия не искат голяма промяна, чисто статистически. Това може да бъде доказано. Трябва да се създаде обаче възможност на жените, които искат да има промяна, да осъществят тази промяна. Нужно е инициативата да дойде от тяхното разбиране или може би от по-религиозно измерение или измерение, което е тясно свързано с техния бит и култура – докато това не се случи, поне в международен план, едва ли нещо ще се промени, тъй като правителството е много силно, то държи региона и а, хората се страхуват а, да се изправят срещу него. And now, Mr. Rentke, Заповядайте. Благодаря. Съжалявам, че не чух дебата от началото. Искам ясно да кажа, че нещо не бе обяснено от господин Герике. Африканските жени и мъже разбират нещата така, както и ние. Това, което каза господин Герике, крие известна доза расизъм. Чисто биологично има повече от два пола. И това не бива да се забравя и да се гледа сериозно, когато работим по темата. Благодаря. Заповядайте. искали някой думата за коментар? Може би не съм се изразила добре. Да, да, разбирам какво искате да кажете. Трябва многообразието на пола да бъде включено в материалите. Международен план говорим само за два пола. Както каза Ларс, нужно е да се направи място за актуализирана информация. Езикът, който използваме, също трябва да бъде много добре премерен. Благодаря имаме малко време за заключителни думи. Ако искате нещо да добавите, заповядайте. Благодаря ви. Промяната в институционалната култура. Казах нещо по-рано и сега ще го повторя – Много смело европейските институции да се захващат с тази тема. Но е и много тежка темата. Това, което казахте до момента, с изключение на лидерството, едва ли обаче ще промени нещата. Нужно от повече действия. Нужни са повече действия. Много е трудно дори на служителите да работят по тази тема, тъй като работят и по други теми и защото има и множество организационни въпроси, с които се занимават. В този смисъл не е достатъчно да кажем, че имаме нужда от по-добра оценка или че са нужни ресурси. Трябва сериозно да гледаме на ежедневната натовареност на служителите. Това означава политиците да залагат по-малко приоритети. Съжалявам, че трябва да ви го кажа. Толкова по-малко приоритети залагате, толкова по-лесно се изпълняват те на практика. Програмата за равенство на половете е основен приоритет и ако искате той да се превърне в действителност или в реалност, трябва да забравите другите приоритети. Благодаря ви. Заповядайте. Thank you very much, uh, indeed. Аз ви благодаря. Нека да се опитам да отида малко по-нататък. От гледна точка на Съюза, включването на пола хоризонтално във всички въпроси е много важно за нас, чисто тематично и географски. В контекста на интегрирането на тези аспекти, това трябва да се превърне в обичайна практика. В доклада за плана за действие в сферата на пола показваме, че тези аспекти жени, мир, сигурно са включени в диалозите а, за мир. 34 от 60-те дискусии, които са протекли на ниво комисия и подкомисия, са имали отделна тема, свързана с, тези, с тази проблематика. Това е стъпка напред, защото преди това не бе факт. Трябва обаче да интегрираме елементите, които са свързани с начина по който се изразяваме. Това трябва да бъде основен елемент политическите ни лидери. Не става дума само за диалозите за правата на човека. Трябва да се използва срещите на най-високо ниво, политически диалози. Лидерите трябва да разпространяват а, това послание, както каза и доктор Петърсън, и така да се направи промяна в културата и институциите. защото проблемите не са се натрупали за един ден, няма да си отидат и за ден, два или година. Това е дългосрочен процес. Нужно е да бъдем добре подготвени за този маратон. Това не е бягане на къси разстояния. Е, е, амбасада Мара Маринаки. Благодаря на посланник Маринаки. Някой друг? Yes, please, please, please. Mr. Villa, please. Uh... Thank you, Chair. Well... Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря за дискусията. Усетих подкрепа, но не това искам да кажа. Анализът на експертите върви по посока задаване на насоки – Ние сме малцина в нашето звено, които пробиват пътя на тази програма. И се радваме на успех и затова е важно да има лидери. Но това не е достатъчно, съгласен съм. Не само, че има генерален директор или комисар ще промени нещата. Нека ви разкажа една история. Преди година-две имахме среща на ръководителите, които отговарят за сътрудничество, които прилагат проекти. Седяхме в една такава зала. Имаше точка Социопол, часове 12. Два елемента са много важни и тук, може би сте го чули вече. Първо, 80% присъстващите бяха мъже, тъй като представените длъжности са позиции с много власт, много правомощия. За да се издигнеш до тях, трябва да положиш много усилия, да отделиш много време. Когато започнах да говоря по темата, около 20-20% от колегите излязоха от залата. Не е може само отгоре да се спускат указания и да се смята, че само понеже има указания, някой ще е убеден. Не. Има отлични колеги, които показах как прилага този план за действие, колко важно е ролята на социопола. Опитват се да убедят колегите със съответния език. Но, както каза Мара, това е маратон и ти като гъркиня по-добре от мен знаеш, що е то маратон. Нещата няма да се променят е, от днес за утре, нито ще се променят до година. Важно обаче, че новите поколения, които влизат в делегациите, също се вълнуват от тази тема и веднага се вижда как се възприема по друг начин пола или социопола и колко е важна тази тематика за по-младите колеги в сравнение с по-възрастните. Това не е критика, просто показвам как изглеждат нещата. Благодаря. No, no more comments and now closing. Няма други желащи и накрая госпожа Шуица с заключителни думи, която е съдокладчик. Това е видеопослание тя не може да присъства. Дами и господа, колеги, първо искам да се извиня, че не присъствам. Благодаря на експертите за това, че са отделили време. Това е отлична възможност да насърчаваме равенството между половете, както и правата на жените и момичетата в трети страни. Много усилия в международен план се полагат, но остава пропаст между мъжете, жените и техните права. За това проведахме среща с посланици от е, Босна и Херцеговина, Конго и други държави, за да разберем проблематиката. Плана за действие всъщност показва пътя за равенство между половете ако бъде приложен изцяло, този проект ще увеличи възможностите пред жените и момичетата, така те ще могат да се възползват изцяло от правата на човека. Премахването на неравенство на полов принцип ще доведе до по-устойчиво развитие. За мен е чест, че съм съдокладчик по тази важна тема. Още сме на ранен етап, но сътрудничеството между колегата и мен изглежда обещаващо. Обедена съм, че ще намерим практически решения. Благодаря ви за работата. Всички трябва да се борим за равенство между половете. Искрено ваша Добравка Шуица. Добравка Шуица, а най... Благодаря. Господин Понга. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Блинкевичуте, председател на Комисията по въпросите на жените, уважаеми експерти, уважаеми колеги от двете комисии по въпросите на жените и по въпросите на развитието, благодаря за този изключително ползотворен обмен, който проведохме. Е, надявам се, че новите действия на комисията и на службата за външни действия наистина ще доведат до еманципация на младите момичета и младите жени в целия свят. Е, консенсус съществува за това, че ние имаме обща отговорност тази връзка към бъдещите поколения. Промяната на институционната култура трябва да бъде видима. Когато тя стане видима, хората са щастливи. Е, мъжете и жените, хората не трябва е, да бъдат е, само предмет на програми за хуманитарна помощ. Всъщност, говорим за ангажимент, който трябва да бъде провеждан на всички нива на нашите външни действия – економически, дипломатически, политически. Като мъж си позволявам а, да направя заключение, подчертавайки, че мъжете също играят своята роля за преодоляване на пропаста между половете и за осигуряване навсякъде на равенство между мъжете и жените. Уважаеми колеги, с това обявявам за закрит а, нашата работна среща, организирана съвместно от двете комисии. Моля а, колегите от а, Комисията по въпросите на развитието заедно с мен да дойдат в зала PHS 4А1, за да продължим раз... за заседанието на Комисията по въпросите на развитието. Благодаря.